Okay, colleagues, thank you. Благодаря ви, колеги. Ако обичате, заемете места. So, dear colleagues... Скъпи колеги, добре дошли на учредителното заседание на нашата комисия Либе. Сега ще преминем към избора на председател и заместник председатели. Казвам се Клод Мораес Надявам се да председателствам комисията е, Либе. И в момента това ще направя. Така че официално давам старт на заседанието. Обръщам се сега към новите членове. Нашата комисия е изключителна. Просто ще кажа няколко думи хората да се успокоят и да заемат местата си. Това са така е, мои техники, които ще ви липсват. И след известно време ще забележите, че ще ви липсва. Е, много хора казаха, че е, така и съм много спокоен и много добре изглеждам. Та, да, както и да е. Радвам се отново да съм тук сред вас. И обръщам се към новите членове още веднъж. Е, това е една изключителна комисия, която вие сте избрали през изминалия мандат ние работихме изключително много, може би най-много от всички останали по отношение на законодателни проекти. И то разглеждахме едни от най-важните въпроси, важни за Европейския съюз. И вие сами ще се убедите, разбира се, в хода на вашата работа. Аз при избраните членове искам да благодаря на всеки един от вас. Може би на, не на всеки един, но на повечето. Просто може би някои от вас не, не ме харесват, но без значение. Но почти искам да благодаря на всеки един от вас. Сега, разбира се, не говоря за харесване, защото това е друго нещо, но а, ние тук работим за консенсус и а, консенсуса, който ние постигнахме по различни въпроси, като защита на данни и така нататък. Така че искам още веднъж да кажа почти на всички от вас да благодаря за последните пет години. За мен това беше наистина огромна чест в моя живот. А, може би някой ще мисля, че преувеличавам, но като приключим, като приключим. а, мандата на този парламент, вие също ще се убедите, че това ще бъде необичайно преживяване. Искам да благодаря на секретарията, на цялата администрация, които наистина много усилено работи и призбраните членове знаят какво имам предвид. Нека да ги акламираме. we were asked as we um, И в края на нашия предходен мандат имахме много сериозни задачи, пред които бяхме изправени и мисля, че нямаше друга комисия в парламента, която беше изправена пред такива предизвикателства и ние всъщност усетихме всички тези, този целият емоционален заряд. И благодаря ви за това. Имаме много нови членове. Желая ви много успех и честно казано, знаят повечето, че съм наистина честен а, и искрен. И имаме много голям а, брой избрани а, членове, а, също така и нови членове с огромен опит. И това не ме очудва, защото това е много важна комисия. М- предстоящия мандат ще бъде интересен и много а, Обогатяваш за всички. Сега виждам, че след тези водни думи вие се успокоихте. Благодаря ви. Така че можем да пристъпим към нашия дневен ред. Е, както казах на това заседание, ще учредим бюрото на комисията, ще изберем председател, както и четирима бестник председатели, съгласно точка 213 от вътрешния правилник. На първо място ще изберем председателя. Моля, проверете дали всички разполагате с картите си гласува. Ако случайно не разполагате с карта за гласуване, просто кажете ни, което е най-обичайното нещо. Ние всички сме много честни тук в тази комисия. Много открити сме. Има ли всеки титуляр своята карта? Сложили сте си картите по правилния начин в е, машинката? Моята карта ще пристигне след две минути. Естествено, ако сте нови, ние приемаме всички извинения. Може и 4 минути да са ви нужни, докато ви пристигне картата, няма проблем. Но това е първото нещо, за което трябва наистина да се погрижим, а именно картите за гласуване. Сега, съгласно точка 209, параграф 7 от правилника, Искам да кажа кои са подгласниците, които могат да гласуват вместо а, а, титулярите. Тези, които не са а, членове на Либе и Робън Рулан, заместваш Ан Уидекъм, за подгласници от Либе, от името на НП, Лоран Чензи замества Лараш Бодан, от ЕКР Бята Кемпер замества Патрик Джаки. Робърт Рус замества Георги Вилаба Буксади. Александър Вонда замества Ясло Прозински от името на Обедената левица. Пренато Парена има подгласник. Това са подгласниците, които ще гласуват от името на титулярите. Бих искал да поясня, че трябва да ни уведомите дали има някакво изменение в списъка за номинациите. Така че, ако няма, преминаваме към избора на председател. Първо за кворума. 17 титуляра присъстват, 17 члена, така че имаме кворум. За мен е удоволствие сега да обявя номинациите. Госпожа Сипел. Благодаря, Клод. За мен е чест да предложа от името на социалисти и демократи един бивш председател, член Клод Агила, който да се кандидатира за председател. Благодаря ви. Господин Уан Фернандо Лопес Агилар е предложен. Имаме цял списък с номинации, няма да ви измъчвам да го чета. Агилар е едната номинация. Има ли други номинации? Господин Бей. Благодаря, господин председател. Нашата среща е посветена на определене на състава на бюрото. На, ние няма да представим кандидат. Ние бихме искали обаче да се промени името, да бъде, комисията да бъде за иммиграцията. Много е важно да определим проблемите, за да можем да ги решим. Това е което очакват гражданите от нас. Така, имаме всъщност само една кандидатура. Има ли други номинации? Няма. Колеги, разполагаме със следните възможности. Имаме една номинация. Извинете, само ще направя справка. Тоест, първо трябва да Честно казано, това е комисията Либе по граждански свободи и така нататък. Така че трябва първо да ви попитам, номинирания кандидат, дали сте съгласен да бъдете. Да, за мен е чест. Съгласен съм. Ние сме специална комисия, така че наистина ви питам официално и аз за мен е чест да чуя от вас, че вие сте съгласен защото вие сте биш председател на тази комисия, вие сте много активен член на Европейския парламент, излъчен от вашата страна. Благодаря ви за вашето съгласие. Колеги, моля ви чрез акламация да изберем новия председател. So it gives me um, great pleasure to declare е чест Хуан Фернандо Лопес Агилар да обявя като новия председател на комисия Либе, така че вие можете да заемете вашия пост тук на подиума. Good afternoon, everybody, and first thing... Добър ден. Най-напред искам да ви благодаря. Най-сърдечно искам да ви благодаря. Отдъното на сърцето си аз съм дълбоко трогнат отново да бъда избран за председател на тази комисия. През 2009 година, всъщност, се убедих, че това е най-активната комисия, където се извършва огромен труд и ние работихме по огромни въпроси, изключително важни въпроси. Ние а, участваме в създаването на законодателството и, както Клод каза, това е необикновено място за преизбраните, както за преизбраните, те го знаят вече, но новите членове, вие ще се убедите, че тази комисия е изключителна – която разглежда най-тежките политически въпроси. Е, въпроси, които също така са и много технически, много специализирани. И това изисква наистина огромна, огромна експертиза от, от нас. Аз съм бил председател на комисията. За мен това беше огромна чест и за мен беше чест а, уваж... да, много уважавания Клод Мораес а, да бъде мой наследник. И той е много по-дълго от мен е бил член на този парламент. И съм много се надявам за мен на много години за напред. Така че, Клод, ние ще се радваме да, да бъдеш тук сред нас. И за мен отново е чест аз да съм наследник на Клод. и приветствам всички вас към предстоящата ни работа. И винаги, разбира се, в началото на всеки нов мандат на Европейския парламент ние преминаваме през тази процедура. И аз ви уверявам, че ще бъда във ваша служба. Разбира се, в съвета на министрите по ПВР всички ние, участваме всички съвети, по правосъдие и вътрешни работи на съвета на министрите. Така че аз ще ви представлявам по най-добрия начин, както в рамките на парламента, така и извън него. И разбира се, за нас принципите за правосъдието са най-важни, които ние ще защитаваме навсякъде. Тъй като тези принципи са дълбоко вкоренени а именно, тук става въпрос за основните права, върховенството на закона, миграция, политика по убежища, външните граници на европейския въпрос, сигурност, безопасност, сътрудничество по а, наказателно и гражданско-правни въпроси, тежка престъпност, трансгранична престъпност и така нататък. Уверявам ви, че аз ще работя по силите си от тази позиция, председателствайки тази толкова важна комисия на парламента. Сега, съгласно процедурата на учредителното заседание на комисията Либа, съгласно точка 113 от вътрешния правилник, ние трябва да изберем четирима заместник председателя. По същата процедура. Първо, се нуждаем от кандидати за всяка, е, всеки един пост. Започваме с първия заместник председател и неговия избор. Първо се нуждаем от кворум, разбира се. Разполагаме с списък от подгласниците на, титулярите. И сега можем да преминем към избора на първия заместник-председател на комисията. Така, очакваме номинацията. Моля кандидатите да а, дигнат ръка. Госпожа Инквелт. Благодаря, господин председател. От името на Обнови Европа искам да номинирам госпожа Багате Онуа. Yes, thank you for the nomination, Mrs. Intveld. And uh, I have to make sure, as chair, that you not only... Благодаря ви. Госпожа Ортундуа, вие а, сте съгласна с тази номинация и а, съответства, изпълнявате всички процедурни условия, като сте попълнили двете декларации за финансови интереси, както и етичния кодекс. Благодаря за това, че вие приемате тази номинация. Има ли други кандидатури? Моля да вдигнете ръка. Ако няма други кандидатури, предлагам да, чрез акламация, да изберем председа... заместник председателя. So, I kindly request Madame Pagas Ortundua to stand... Госпожо Пагас Ор... можете да заемете място на подиума. Thank you. Be welcome. second. The same procedure. Нека следваме същата процедура, а именно избора на втори заместник-председател. Имаме кворум, присъствие на лице, така че моля да направите номинация. Благодаря, господин председател. От името на групата Идентичност и демокрация издигам кандидатурата на колегата Шон Болгаро. Искам да ви цитирам от автобиографията му, за да ви покажа, че неговият опит и професионализъм са гаранция за бъдещата ни работа. Той е професионалист, магистрат, работил е в продължение на 10 години в съдебната власт във Франция по теми, които имат отношение към нашата работа тук в комисията. Бил е председател на апелативен съд, ръководил е също така Национална школа за магистрати е заемал също и редица други длъжности в съдебната система на Франция. Този колега има опит както като професионалист, така и като парламентарист и ще може чудесно да се справи с тази длъжност. Благодаря ви, колега Тардино, за излъчването на тази кандидатура. Има ли други кандидатури? Госпожа Зипел. Благодаря ви Поздравление за избора ви, господин председател. Искам да предложа Пиетро Бартоло, нашия италиански колега, който е нов член на парламента и на тази комисия, но въпреки това той е, работи в Италия, в Лампедуза, не само с мигранти, но и в други области. Има много богат опит. Искам да подчертая, че един от членовете на нашия парламент, между впрочем, той беше избрат с най- най-многото гласове, така че затова го предлагам като втори заместник председател, за да представлява нашата а, комисия по важни въпроси в бъдещия мандат. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зипъл, за тази номинация. До момента имаме две номинации. Две предложения. Има ли други такива? Няма. В такъв случай искам да попитам двамата кандидати. Дали те приемат номинациите? Съгласни ли са с тях? И дали те изпълняват а, официалните предпоставки за това? Господин Жан-Пол Рарот? Съгласен ли сте? Да, съгласен съм. И вие отговаряте на всички формалности. Попълнили сте декларациите и а, отговаряте на условията, да. Има и още един кандидат. Господин Бартоло, приемате ли номинацията? Е anche completato la dichiarazione и също сте попълнил декларацията за економически и финансови интереси, както и декларацията по кодекса за поведение за членовете на парламента. Имаме двама кандидати, които приеха номинациите. В такъв случай ще гласуваме тайно. Електронно гласуване. Всички разполагаме с карти, нали? Yes. The green button for Mr. Bartolo alphabetical order. The green button for Bartolo, the red button for them. Yeah. If you If you have all the electronic cards, Надявам се всички разполагате с вашите електронни карти за гласуване. Този, това гласуване ще бъде определящо. Накратко ще ви обясня как ще процедираме. Имаме картата и на пулта виждате три бутона. Това е тайно гласуване. Няма да бъде оповестено как сте гласували, но вие трябва да натиснете бутон за кандидата, който предпочитате. Съгласно азбучната последователност, първия бутон ще бъде за господин Бартоло, а втория бутон за господин Рарон. Тоест, червения бутон е за господин Бартоло. Това е, това е по азбучен ред. Нищо не означава това, че е, червеното е отрицателно. Не, не, не, не, не. Просто трябва да, напусне, да натиснете зеления или червения бутон за един от двамата кандидати. Това е всичко. Госпожа Итвелд. Разбирам. Обаче, може ли точно да кажете цвета? Цвета на кое има отговаря? Been indicated by the secretariat, completely impartial. Секретарията определя тази процедура напълно безпристрастно, съгласно азбучния ред. Б е Бартоло, е зеления бутон. Зеления за Бартоло, червения за френския кандидат. Това е по азбучен ред. Това не означава, че зеленото е да, червеното е не. Гласуването е тайно. Зеления бутон е за господин Барто, червения за господин Арон. А ако зелените са, гласове са повече, значи господин Бартоло ще бъде заместник председател. Това е. Това е процедурата. Okay, are we clear? Ясно ли е всичко? Зелен бутон за господин Бартоло, червен бутон за господин Гарон. Искате нещо да кажете ли? Не. Ако няма въпроси, всичко е ясно. Искам да поясна нещо. Значи зеленото и, и червеното копче не са и да или не. Значи, когато искаме да подкрепим е, господин Бартоло, натискаме зеления бутан. Ако искаме да е, подкрепим другия кандидат, червения. Нали така? Ако никого не подкрепяте, нищо ли не натискате? According, according to the procedures of the committee, процедурите на комисията. Можете да се въздържите. Това е белия бутон. Ако искате да се въздържите, бял бутон натискате. Но повярвайте, това е тайно гласуване. Тоест на, на вашия пулт, на вашия пулт няма да се види никаква светлина. Винаги ще има само све, синя светлина. Тоест това означава, че гласуването е тайно. Но на екраните, на големите екраните ще видим зелена, червена и бяла светлина. Ако зелените са повече от червените, значи господин Бартоло е заместник-председател. Тези, които искат да подкрепят господин Бартоло, натиснете зелен бутон. Ако искате да подкрепите господин Гарона, че натиснете червения бутон. Ако искате да се въздържите, имате правото и натиснете белия бутон. Okay, if we are clear, let's open the vote. Всичко е ясно, преминаваме към гласуване. Now the vote is closed. Край на гласуването. I see. So, Honorable Бартоло е стато елето вице-президенте. Господин Бартоло, бяхте избран за заместник-председател на комисията ни. La ringraziamo la invitiamo a salire eh, sul podium. Моля да се качите на трибуната, да се присъедините към бюрото. Благодаря. Искам да благодаря на всички ви за кандидатурите и за гласуването. Резултатът беше ясен и категоричен. Господин Бартоло, добре дошъл сред нас. Комплименти. Now. Now we proceed as to the third vice chair. Exactly the same Преминаваме към избора на трети заместник председател. Първо, господин Пацола, да чуем номинациите. Благодаря ви. Искам да благодаря за всички ви. Очакваме и да работим с вас лично по време на новия мандат. Балаши и Твеги а, номинираме за следващия заместник председател. Благодаря ви. Мистер Балаш и Твеги. Господин Балаш Твеги, Присъства в залата. Приемате ли номинацията? Благодаря, господин председател. Приемаме. Вие изпълнявате ли всички а, официални а, предпоставки? Да. Вие сте подписали всички декларации, всичко е а, а, в реда на нещата. Виждам втора дигната ръка. Да, благодаря, господин председател. Искам да ви е, е, поздравя за избора ние предлагаме нашия прекрасен колега Дамян Каран за позицията на трети заместник председател. Дамян Кареме, вие съгласен ли сте? Да, приемам. Да. Разбирам, че вие е, отговаряте на всички условия. Имаме за сега двама кандидати. Има ли още номинации? аз трябва да се консултирам с моите координати, другите, е, колеги, другите координатори. Може ли да е, прекратите заседанието за няколко минути? Съгласни ли сте? За колко, колко време искате да прекратим? Колко време ви е нужно? Много се извинявам, господин председател. Няколко минути. Нуждае се от няколко минути. Пет минути. А ако нямате нищо против, явно това ще бъде решение добро решение от това съревнование, пред което сме изпратили. Пет минути временно прекратяване. Продължаваме след пет минути гласуването в рамките на тази комисия. Благодаря. Please. Bonjour madame, Please colleagues, dear colleagues. Ah, okay. Still two minutes. Still two minutes. Значи имате нужда от още две минути, така ли? Започваме след две минути. Добре, работата върви. Dear colleagues, Скъпи колеги, Dear colleagues, we understand the situation. Разбирам ситуацията, колеги. Take your seats. Моля ви да заемете места. Колеги, моля за вашето внимание. Госпожо Зипел, госпожо Хайке, госпожа Мецола, госпожо Интвелд, моля ви. Мадам Ернст. Госпожо Ернст. I understand that there are the coordinators involved. Предполагам, че разговаряте с координаторите. Така че наистина трябва все пак да им дадем няколко минути и трябва да се изясни ситуацията. Моля ви, заемете места. Госпожо Мецоло, имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря за търпението на всички ви. Искам да предложа следното. Да прекратим за момента избора на трети заместник-председател. Вече има прецеденти в други комисии. А, това може да се направи и нека да из... преминем към избора на четвъртия заместник-председател. Така че, за да бъдем представени в а, бюрото. Разбирам. Явно, че има подкрепа за това ваше искане. Аз нямам нищо против. Очевидно, НП искат да предложат своя номинация, искат да обмислят още веднъж и а, вашето предложение мисля, че е напълно справедливо, за да се постигне най-доброто решение по искане на НП. Виждам, че има вдигане на ръка. Госпожо Зипел. Съгласна съм с това предложение. Предлагам да преминем към гласуване на четвъртия заместник-председател, за да могат групите помежду си да намерят решение за третия заместник-председател и неговата доминация. Беше вдигната още една, втора, още една ръка. Имате думата. Аз съм против да преминем към гласуване на четвъртия заместник-председател. Защото от избора на третия заместник-председател ще зависи и избора на четвъртия заместник-председател и съответно последващи номинации. Затова аз предлагам или сега да преминем към избора на третия заместник-председател, или като цяло да прекратим гласуването. Госпожо Ернст, нямаме проблем с подобно решение – ние също смятаме, че четвъртия заместник председател може да бъде избран при тези обстоятелства, а да отложим единствено само избора на третия заместник председател. Според нас това е решение, което можем да подкрепим. Госпожа Инфел, вие също поискахте думата. Да, ние подкрепяме искането макар и да не сме напълно съгласни, да отложим а, избора. Но НЕП всъщност поиска да отложим този избор. Напълно си даваме сметка за техните мотиви. Надявам се НЕП е всъщност да подходят много сериозно към а, това решение, а, защото трябва да се намери решение. И да не се окажем в същата ситуация при избора на четвъртия заместник председател. Имате думата. От името на зелените приемаме предложението за временно отлагане на гласуването. Както каза госпожа Интфелд, се надяваме наистина това време да бъде рационално използвано, да бъдат представени кандидатури, които да бъдат подкрепени. Съгласни сме сега да продължим с избора на четвъртия заместник председател. Така, що се отнася до мене? Първо, искам да благодаря за проявеното разбиране на всички ви, защото това е специална ситуация, през която трябва да преминем, защото се нуждаем наистина от е, добро възможно решение. Виждаме, че координатор на НЕП предложи а, е, а, е, това искане госпожа Мецола. Виждам, че има мнозинство, което подкрепя искането на госпожа Мецола. Координаторите на най-големите групи тук в комисията е, подкрепят това искане, а именно избора на третия заместник-председател да бъде отложен и незабавно да преминем към избора на четвъртия заместник-председател. И точно това ще направим сега. А именно, четвърти заместник-председател. Има ли предложения и номинации? Госпожо Мецола, благодаря ви. Е, НП предлага господин Емил Радев за тази позиция. Да. Вие съгласен ли сте, господин Радев? Съгласен съм. Вие отговаряте ли на всички официални изисквания? Подписали сте всички документи? Да, подписал съм ги. Има ли други номинации? Други кандидатури? Други вдигнати ръце? Не. Ако няма, нека чрез акламации да а, изберем четвъртия заместник председател. Благодаря ви. Господин Радев, може да, да заемете своята, своето място отпред. Okay. Yes. Well, if you, if you allow me just for an... Позволете една минута още. Това е учредителното заседание на нашата комисия. Първо, на искам да ви благодаря. Лично искам да ви благодаря за доверието, с което ме натоварихте. И говоря от името също така на останалите колеги от подиума информация от председателя. Утре сутрин ще имаме първата среща на координаторите. В 10 часа започваме. Първата среща на координаторите. И тогава, разбира се, ще има възможност именно да разгледаме и отново този въпрос, нерешен въпрос за избора на третия заместник председател. Така че ще видим какви ще бъдат предложенията на НП. Госпожа Мецола, надяваме се на вас да а, излезете с градивно предложение. Така че след това работната седмица, следващата седмица ще имаме Страсбург, а на 24 и на 25 юли ще бъде първото официално заседание на нашата комисия. 24 и 25 юли. Благодаря ви.